Скъпи колеги, много ви моля да заемете местата си. Уважаеми госпожи и господа, с голяма скръп на 7 януари тази година разбрахме за смъртта на бившия ни колега Марио Суареш. От 1999 до 2004 година той беше член на Европейския парламент, член на групата на социалистите. Този парламент е, е участвал като член на различни е, комисии и член на делегацията за връзки с Израел. В своята родина Португалия Марио Суареш е историческа личност. Тя беше част е, от съпротивата срещу потисничеството и диктатурата и без съмнение за португалците и европейците той беше символ на борбата за демокрация. Като външен министр, като министр-председател и като президент на Португалия, той беше централна фигура централна фигура за демократичното развитие на своята държава и двигател на присъединяването на Португалия към Европейския съюз. В лицето на Марио Суареш Европа губи е, истински визионер, държавник и прагматик. Е, е губи член на съпротивата срещу е, авторитаризма и диктаторските режими. Загубихме убеден демократ. Наша задача и наше задължение е да се борим за политическото наследство, което той ни остави. От името на Европейския парламент искам да изкажа съболезнование на неговите близки, на неговото семейство, приятели, близки от парламента. Искам да ви помоля, уважаеми колеги, е, да се изправим в знак на нашето уважение към този голям държавник.